правилника на Европейския парламент. Комисията по правни въпроси на своето заседание от 19 юни провери правомощията на Тири Корния и Патрисия Лалонт и единодушно а, предлага да се валидира техния мандат от 19 май, извинете, 18 май 2017 година. Има ли възражения? Няма. Мандатите са